Ако съветът се съобрази с парламента, бързо ще приключим. Съветът все пак определя правилата, парламентът се приспособява. Благодаря на всички. Благодаря, госпожо Голар. Гласуване утре на обяд. Така стигаме до следващата точка от дневния ред, която засяга доклада на господина Палоне за публичните финанси в економически и валутния съюз през 2011 и 2012 година. Четири минути за докладчика. Е, благодаря, госпожо председател. Чувствам се задължена. Е, първо да благодаря много сърдечно на секретарията и на всички колеги, докладчици в Сянка. Е, е, имаше известни спорове между тези, които вярваха в е, общото благо, но преодоляхме някои различия, тъй като ситуацията в Европейския съюз така и така е доста тревожна. Все още сме далеч от излизането от кризата. Кризата има катастрофални последствия за економиката и за националните финанси и също времено доведе до засилване на различията между държавите членки. Макар, че очакваме известен растеж през тази година, все пак е, е, ситуацията е неприятна, тъй като економическата и финансовата криза се превръщат в социална криза. Е, в момента средният процент на безработицата е 11 за Европа. Трябва да действаме, за да може да се осигури растеж, економическото управление е, ще допринесе съществено за едно по-благоприятно развитие. Шесто пакетът е, допринесе за консолидиране на финансите, но е, все още има много работа, която предстои да, да се свърши. Господин комисарят припомни за значението на двупакета. пакета е, необходим ни е и банков съюз, е, за да осигурим стабилност на Европейския съюз. Е, естествено и фондовете за управление би трябвало да поемат една голяма част от задачите. И така, оздравяването на финансите е една много важна предпоставка за економически растеж и за подобряване на ситуацията трябва да се постараем, колкото е възможно по-малко, да натоварваме гражданите. Разчитаме най-вече на европейските предприятия. Консолидацията е много важна за намаляване на е, дефицита, е, за необходимо е да спрем разточителството в публичната администрация, да повишим данъчната събираемост. Всички положителни изключения и дерогации трябва да продължат да действат, защото по този начин ще постигнем също консолидация, дори и когато не е, намаляваме прекалено много е, данъците, е, ще постигнем пак желаната консолидация. До този момент повишаването на данъците беше, така да се каже, бързия и по-лесния път за консолидиране. Но ние а, е, нерядко сме установявали, че а, е, понякога ефектът е именно обратен на това, към което се стремим. А, е, последствията са неблагоприятни. Необходими са структурни реформи, за да насърчим економическия растеж и за да постигнем нашите цели, заложени и в стратегията Европа 2020. Така че по-скоро трябва да намаляваме данъците, за да облегчим предприятията, за да е, им помогнем да се развиват при едни по-тежки условия, а, а това ще допринесе за общата консолидация. Не бива да забравяме и това, че гражданите, семействата, домакинствата страдат, а също и малките предприятия, които са особено важни за единния пазар. Благодаря ви. Господин комисаря, давам ви думата. Thank... Uh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, бих искал да благодаря докладчика господин Валоне и Европейския парламент за този изключително важен доклад в този решаващ момент. Доколкото знам, дебатът по този доклад е бил много интензивен и това отразява сериозността на ситуацията в Европа, кризата, нещо, което се отразява и в докладите на комисията. Отчитам факта, че проекторезолюцията ви стига до заключението, че стабилността на публичните финанси е необходима и също така вашия доклад правилно подчертава необходимостта от усилия от, на Европейския съюз и значението на усилията, които вече са предприяти от Европейския съюз в сферата на бюджетното управление. Комисията е съгласна с парламента, че фискалната консолидация следва да се провежда по начин, отчита спецификата на всяка една страна и необходимо е също така да се засилват онези бюджетни пера, особено от приходната част на бюджета, които съдействат за растежа. Това отговаря на позицията, изразена от комисията в нашия годишен обзор на растежа, публикуван през ноември миналата година. На фона на положителната оценка на доклада, Бих искал да посоча, че някои от отправените там изисквания вече са изпълнени на практика. По-специално комисията вече извършва подробен анализ и препоръки, отчитащи спецификата на всяка една държава членки. Анализираме еврозоната като цяло и също така комисията публикува методиката, която е залегнала в основата на анализа на структурните дисбаланси в държавите членки. Дами и господа, следващите месеци също ще са сложни за нас, защото економиката продължава да бъде слаба и продължават да се усещат последиците от кризата. Обаче последните нагласи и сигнали показват, че ситуацията се подобрява и виждаме, че доверието страна на финансовите пазари се засилва. И това е свързано и с мерките, които се предприемат в такива държави, като Ирландия, Италия, Испания. Също така се предприемат мерки на европейско ниво Също така за това важен принос има Европейската Централна банка, за това на ситуацията. Също така, що се отнася до лихвените проценти за държавния дълг, те бяха намалени от 6% до 3% и се очаква до 2% да спадне този показател. Това също до голяма степен е резултат от работата извършена при изпълнение на економическото управление въз основа на законодателния пакет от 6 акта. Тази година имаме по-малко основания за песимизъм в сравнение с началото на миналата година. Независимо от това, не трябва да спираме да полагаме усилия. Тъкмо обратно, трябва да използваме положителните нагласи и да продължим да балансираме нашите економики. И точно по тази причина ние предлагаме нашият план за реален економически и паричен съюз и пътна карта, която ще осигури стабилност, растеж и работни места в интерес на нашите граждани. За това в заключение ще кажа, че за да можем да постигнем напредък да изпълним пътната ни карта. Бих искал отново да повторя нещо, което вече казах и да се присъединя към вашия призив да се приемат задължително за изпълнение предложения, такива каквито се съдържат в пакет от два законодателни акта. Искам да кажа, че приемането, одобряването на този законодателен пакет зависи от всички действащи лица, включително Европейския парламент, политическите групи в него и всеки един европейски депутат. Благодаря ви. Благодаря сега групите. Господин Карас от името на ЕНП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа. Първо ще кажа нещо извън точката, която разглеждаме. Ако наистина сериозно се отнасяме към всички тези мерки, за които говорите, господин е, е, комисар, тогава вие сте е, именно подходящия кандидат и за еврозоната, и за поста външен министр на Европейския съюз. Така ще можете да наложите един по-стриктен контрол върху публичните финанси в Европейския съюз. Не става дума само за бюджетната политика на държавите членки, която трябва да бъде дефинирана по нов начин. Е, налага се да дефинираме по нов начин е, бюджетната политика на държавите членки не само по отношение на е, европейската бюджетна политика, но и по отношение на бюджетите на регионите и общините. Е, европейския семестър, е, пакета от две законодателни мерки, от шест законодателни мерки. Всичко това трябва на всяка цена да бъде прието и да влезе в действие когато говорим за а, консолидация. И същевременно трябва да координираме по-добре а, политиката в публичната сфера. Трябва да наложим необходимите реформи и структурни подобрения на публичните бюджети не бива да се ограничаваме единствено с контрола на федералните бюджети в федерално устроените държави. Не, трябва да имаме предвид, че и в рамките на регионалните проекти има твърде много спекулативни действия, а това се отразява пряко на европейските фондове. Всичко това е записано в доклада и ние трябва да действаме. Госпожа Подимата има думата сега. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Е, много е важно, че разискваме е, доклада на господин Палоне за състоянието на финансите е, в светлината на така важната дискусия днес за бъдещето на Европа с канцлера на Австрия. Защото в разискванията до сега се видя, че ако искаме Европейския съюз да има бъдеще, трябва да дадем първенстваща роля на гражданите. Да подобрим качеството на демокрацията, да намалим неравенствата, повече да наблягаме върху социалното сближаване на всички нива да има достъп до социалните придобивки да мислим за социалната сфера и за екологичната сфера, а не само за финансовата сфера. И това на практика, а не само на думи. Е, финансовите програми трябва да бъдат съобразени с околната среда, а структурните реформи трябва пък да са съобразени с социалните права, е, които стимулират е, сравнителните предимства. Господин комисарио, зная, е, че е, вие имате информация за програмите за приспособяване, прилагани от някои държави, но те все още не могат да намерят търсеното равновесие. Е, би трябвало да се намесите по-сериозно за гарантиране на такова равновесие, тъй като единственият сериозен път, по който може да върви Европа към бъдещето, е да не е, повтаряме непрестанно е, дискусиите, в които е, поставяме под съмнение устойчивостта на нашия проект и така да разстройваме гражданите. Господин Балсенс. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Публичните финанси трябва да бъдат стабилни. Това е основни економически и политически въпрос през това десетилетие. За да постигна тази цел, основната политическа група в този парламент смята, че е по-важно да се урязва бюджета, а не да се горява растеж. Този доклад посочва колко са важни приходите чрез борба с укриването на данъци, нещо, което е характерно за някои европейски страни. Има някои интересни идеи, на които искам да се спра. Първо, този парламент заявява, че региони, които нямат отговорност за собствените приходи, получат финансиране само чрез държавни помощи. Тези региони са най-вече подложени на финансови проблеми. Този фискален федерализъм е лош за всички и регионите харчат прекомерно собствените ресурси, по този начин засилват дефицита и държавните субсидии. Това е случай с Испания. Втората идея. Министерства и други ведомства в държавното управление без конкретни правомощия трябва да бъдат ликвидирани, трябва да бъдат закрити. Тъй като това означава само безполезна бюрокрация, например в Испания. Защо ни трябва Министерство на здравеопазването, на обучението, на културата, когато регионите изцяло се занимават с това? Бих искал да благодаря на докладчика за прекрасния му доклад. Благодаря ви, господин Тремоза. И сега господин Ейкхолт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика е, господин Палоне за доброто сътрудничество при работата върху темата публични финанси. Мога да подкрепя е, този доклад е, заедно с е, колегите от моята група. Трябва наистина да огледаме много добре публичните финанси и да видим как можем да проведем една реформа, за да не изразходваме средства за непродуктивни, нерентабилни дейности и също времено да насочим погледа си най-вече към еврозоната – през последните години е, бе провеждана една стриктна политика на економии. Не бива обаче да се ограничаваме само до економиите. Трябва да мислим и за инвестициите, за да гарантираме растежа на економиката в Европа. Инвестициите ще гарантират именно устойчив растеж. Е, комисарят Рен е, ни увери, че се отчитат споменатите в доклада аспекти. В е, препоръката на комисията, която той цитира, нещата изглеждат е, по-различно обаче. В е, доклада на парламента се предлага е, данъците и данъчната политика да се отдалечи от е, трудовите е, доходи на работещите да потърсим други източници за събиране на данъци. И същевременно, както правилно бе споменато, не бива да мислим единствено за увеличаване на данъци, защото това води до укриване на данъци и до бягство на капитала. Естествено, нуждаем се от е, повече е, инвестиции, но комисията би трябвало да помисли най-вече за това как ще се преборим с е, укриването на данъците и как ще облегчим хората, гражданите, работещите от по-високите данъци, които някои държави налагат. Следващият докладчик е господин Стрейчек. Благодаря ви за втори път тази вечер. Казвам добър вечер на всички вас. Радвам се, че мога в началото още да подчертая, че докладът на господин Палоне съдържа много конструктивни и добри е, елементи. До този момент винаги съм бил критичен, затова ми е приятно да кажа и нещо много хубаво и положително. В този смисъл аз искам само да похваля колегата. Много високо ценя факта, че господин Палоне подчертава необходимостта от реформа на държавната, на публичната администрация. Намаляването на бюрокрацията е нещо много съществено и това трябва да се каже изрично тук в Европейския парламент, тъй като е, Европейската институционална е, уредба и европейската политика като цяло създава много бюрократични е, трудности и за гражданите, и за предприятията. В, в този смисъл пледирам за това да се спре с е, разхищението на средства и да се помисли за това как можем да адаптираме е, квалификацията на е, работещите към изискванията на пазара на труда. Економисаните средства в резултат на стрикната политика на економии не бива в никакъв случай да се изразходват са не е, нужни и непродуктивни е, дейности. Ние желаем по-малко данъци, ние желаем и по-малко бюджетен дефицит, но е, трябва да помислим е, всички заедно за това как можем да го постигнем. Във всеки случай поставяме едно положително начало. Благодаря. А сега давам думата на колегата Хендел. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. За разлика от е, много други е, колеги, ще кажа, че след като прочетох е, доклада, ми се стори, че всъщност една голяма част от нещата, които ние тук в парламента сме решавали и подкрепили, се отричат. Да, добре. Казва се, че трябва да се уравновеси данъчната политика и същевременно съкрещаването на заплатите, на пенсиите на практика поставя под въпрос социалната политика и социалното равновесие. Прогностици, прогност прогнозите показват, е, че на практика е, до този момент е, политиците са омалуважавали важни сигнали за това, че спекулациите на финансовия пазар, развитието на публичната администрация на практика само затрудняват и осложняват ситуацията. И така, необходимо е да излезем от тази ситуация. Е, първо трябва да променим е, е, основата за данъчно облагане, като имаме предвид най-вече високо заплатените и богатите слоеве на обществото. Трябва да предпазим хората от е, невероятната мощ на финансовите пазари. Трябва наистина да помислим за хората, защото економическият растеж не е само цел. Той е в полза на хората. Така би трябвало да бъде. Трябва да помислим и за едни е, достойни е, подходящи, адекватни пенсии и трудово възнаграждение. При всички положения това са задачи, от които ние не можем да избягаме. Но този доклад на практика застрашава всичко това, за което говорих. Той застрашава социалната справедливост и уравновесяването на ситуацията в държавите членки. Благодаря, господин Столоян. Динте, благодаря, госпожо председател. Предложенията в доклада на господин Палоне и реалното състояние в държавите членки допринасят за увереността ни, че сме на прав път. Много мерки, тежки мерки са предприяти вече от държавите членки за преодоляване на прекомерните дефицити. Днес Европейският съюз е в по-висока степен а, снабден с необходимите му средства, които позволяват на държавите членки устойчиво да управляват обществените си финанси. Искам в частност да наблегна върху значението на европейското 6-месечие. Извънредно важен механизъм, доказал своята резултатност и полезност. Солидарността в Европейския съюз имаше много голямо значение в процеса на възстановяване, както и при възстановяването на бюджетите на някои държави членки. Но това, което показва действителността, е, че отговорността на всяка държава членка за нейните собствени финанси не може да бъде игнорирана или преодоляна. В заключение искам да изразя опасенията си, от това, че десетки милиони граждани на държавите членки понасят последиците от изключително тежките мерки за бюджетна дисциплина, докато дружествата, международните компании и отделни е, лица не плащат данъци в е, е, държавите членки или използват данъчни оазиси. Все още чакаме инициатива на комисията в това отношение. Председателят, благодаря. Колегата Хуан Кангок. Благодаря, госпожо председател. Искам да Приветствам работата на докладчика и на контрадокладчиците. Тя е довела до особено конструктивни резултати. Е, не е толкова зле, колкото можехте да очаквате, господин е, комисарио. Е, значи, плодовете на работата вече са на лице и парламентът може да приеме този доклад със значително мнозинство. Има значителен напредък, предлагат се решения, които са уравновесени, а не се ограничават само с бюджетна дисциплина, нанесла толкова вреди, откакто тръгна кризата в Европа. Трябва да се балансират растежа и задлъжнелостта. Трябва да има прагматизъм, който до сега не присъстваше толкова учебейно в Европа. Три важни идеи първо, е, възстановяването минава и през публичните продуктивни инвестиции. И е, трябва да се е, стабилизират е, редица системи, например националните системи за пенсиониране. Е, това не може да не се отрази върху бюджетите. Втора е, важна идея. Е, докладът е, моли комисията е, да не е, прилага повече мултипликаторите и структурните дефицити в държавните членки, идеите свързани с тях ако е, се в, е, сприеме трайно критериите на МВФ, е, Европа ще се приплъзне отново в кризата. И третата идея да се а, е, увеличат а, приходите а, по друг начин, а не само чрез ограничаване на разходите в а, държавните бюджети. Драги колеги, МВФ неодавна а, призна своите грешки при изчисленията а, за пакта за бюджетна дисциплина и ще бъде много жалко, ако ние повторим същите грешки на фона на социалната и економическа действителност в Европа. Очакваме както по-нататъчната работа на комисията, така и разискванията в съвета. Благодаря. Господин Торвалдс. Госпожо председател, първо благодарности към докладчика. Той провежда много последователна линия, обаче понякога е необходимо да погледнем назад, за да разберем защо точно са изникнали проблемите. През 70-те наблюдавахме една ситуация, в която практически всички държави имаха голяма задлъжнялост. Те очакваха да дойдат по-добри времена, обаче добрите времена не винаги продължават дълго. Видяхме после как се започна проекта с еврото. Обаче преди това се водиха търговски войни. Сега данчната политика също стана инструмент на търговските войни. Шуман беше казал, че трябва да отчитаме фактите, реалността, трябва да отчитаме реалните потребности на гражданите. Днес Виждаме какво става в Гърция и е трудно да забравим за статистическите показатели и те са ужасяващи. 56% е безработицата сред младите хора. Ние всички сме брати и сестри в Европа. Благодаря ви, господин Торвалц. Сега госпожа Свинбърн. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласна съм с основните идеи на доклада и благодаря за усърдната работа. Съмнятам, че наистина е необходимо да се анализира това как трябва да се управляват публичните финанси. В сегашните условия фискалната консолидация и старателният надзор върху разходването на средства означава, че правителствата трябва много сериозно да се замислят за какво да разходват средства. Много внимателно трябва да се подхожда към разходите за военни цели. Например, в Уелс се разходват огромни средства на данокоплаците, за да се построи военно летище. Как Уелското правителство смята, че това е начинът за разходване на парите на данокоплатеца. Не мога да разбера как строителството на едно такова летище може да се смята за добра инвестиция на публични средства – Вместо правителствата да разходват ограничените пари на днокоплатеца, те трябва да бъдат насочвани към растеж и към наше бъдеще. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Клева Кекос за минута и половина. Економическата, финансова и банкова криза е нещо, което повлия много сериозно състоянието на публичните финанси в европейските държави членки. Затова в момента се парализира економическото и социално развитие в държавите членки. Предвид Твърде тревожните перспективи предвид ужасяващите нива на безработицата и бедността, изключително важно е политиката за фискална консолидация да отчита спецификата на всяка държава членка. Рестриктивната економическа политика трябва да се балансира с политика за социална защита, економически растеж и работни места. Необходимо е да се осигурява солидарност на европейско ниво и затова е необходимо да има съвместно имитиране на дълга на европейско ниво. Важно е младите хора да могат активно да участват в трудовия пазар, да имат възможност да участват във вземането на решения в бъдеще формулирането на политики. Всяка година поне 1 милиард евро се губи в Европа поради данъчно укриване на данъци, извинете, избягване на плащането на данъците. Необходимо е този проблем да бъде решен. И ние ще трябва да обсъждаме този проблем все повече през следващите месеци. Благодаря ви. Господин Епинг, Държавите членки се нуждаят от надежни стратегии за бюджетна консолидация. Високата задлъжнялост не дава възможност за економически стимули. Консолидацията трябва да намалява разходите на държавата, а не да увеличава данъците. Консолидацията върви ръка за ръка и с структурни реформи като по-гъвкави пазари. Дори Франция прави първите малки стъпки в реформа на пазара на труда. Медев тук има водеща роля, но има и някои по-слаби моменти в доклада. Може би прекалено много са компромисите с левицата във връзка, например, с ролята на европейския бюджет за намаляване на макроекономическите и социалните неравновесия и а, гаранциите за заето заетост сред младежите, което ще направи само по-трудно ежедневието на предприятията. Така ще се стигне до обратни последици, както типично се случва с прекалено добрите намерения. За това нашата група предпочита да се въздържи. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания и давам думата най-напред на колегата Галпет eredményeit úgy a válság mint a válságra adott válaszok tekintetében. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам колегата за е, начина по който е формулирал тезите си. Аз съм съгласна с тях. Ситуацията в държавите членки е различна. Необходими са стратегии, е, които са насочени към растеж и които отчитат спецификата на отделните държави но предвиждат е, конкретни мерки за излизане от кризата на държавите членки. Е, естествено, че консолидацията е нещо много важно, но тя не е достатъчна, за да е, възстановим економиката. В никакъв случай не бива да натоварваме работещите с по-високи данъци. Това също е споменато правителството на моята страна, Унгария, е, осъзна, че е, е необходимо социално партньорство, сътрудничество с всички е, заинтересовани страни, с е, гражданите, с е, банките, с предприятията, които също трябва да предприемат активни усилия за излизане от кризата. Господин Банки има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, присъединявам се към казаното от моята колежка току-що. Поздравявам докладчика. Що се отнася до консолидацията на бюджетите, това е основна предпоставка за успешно преодоляване на кризата. Но същевременно ние осъзнаваме, че нямаме една рецепта, е, която да помогне на всички държави членки. Е, естествено, че лекарят също, макар и за едно и също заболяване, предписва различно лечение и различни медикаменти на пациентите, в зависимост от възрастта и от е, състоянието им. По същия начин трябва да действаме и ние така трябва да подходим и към въпроса с гаранциите за младите хора. В никакъв случай не бива да се осланяме единствено на препоръките на Международния валутен фонд. Трябва да помислим за свои решения. Госпожа Супа има думата. Благодаря, госпожо председател трябва да направим една констатация. Парламентът участва в тези процеси. Казва се, че трябва политиката на бюджетна дисциплина трябва да, въжи, да върви ръка за ръка заедно с социалната солидарност. Това е подход, който е типична маска на левицата. би трябвало Европейският парламент да стигне по-далеч. Трябва да се намалят разходите на предприятията за труд, трябва да се намалят вноските за социално осигуряване и е, трябва да се обвърже работната заплата е, с постиженията в трудовия процес. Приват приватизация на публичните предприятия, намаляване на административните пречки, и е, да е, се е, доведат до разумно равнище публичните услуги, които се предлагат на населението. Тези мерки са продължени на онези мерки, които ще доведат до създаването на социален и економически капитал. Господин Паскал. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата. Предложението за резолюция на Европейския парламент за периода, обхващащ период 2011-2012 година, описва сериозните економически проблеми, включително и растящата задлъжнялост в еврозоната. Необходимо, е, за да се преодолее този проблем, да се реализират редица мерки, най-вече ограничаване на бюджетните разходи, особено що се отнася до инвестициите със съмнителна възвръщаемост, при които се използват публични средства. Необходимо е да се модернизират пенсионно-осигурителните системи, да се намали ненужната бюрокрация. Същевременно необходимо е да се предприемат мерки за повишаване на данъчните приходи и за насърчаване на предприемачеството и разкриване на нови работни места. За целта е необходимо да се премахнат неоправданите ограничения за регламентираните или регулираните професии. Необходимо е да се действа бързо, защото нашите граждани плащат висока цена. Благодаря ви за вниманието. И сега заместник председателя на комисията, господин Олирен. Thank you. Thank you, uh, благодаря, госпожо председател. ми евродепутати, искам още веднъж да ви благодаря за сериозния и извънредно съдържателен дебат, развил се тук, който напълно съответства на сериозния характер на темата високото равнище на публична задлъжнявост ще продължи да бъде възлов въпрос за нас през едното десетилетие. Uh, Както казах в уводните си слова и като коментар по доклада, публичните финанси в Европейския съюз постепенно се стабилизират, стабилизира се и доверието на пазарите към това, което правят държавите и правителствата. Разбира се, положението е различно в отделните страни и то значително различно. И за това е необходимо да се прилага диференциран подход към консолидирането, като се вземат предвид специфичните трудности във всяка отделна държава членка при а, определенето на изискванията а, за а, фискално приспособяване и корекции. В някои от изказванията се а, визират е, фискалните е, мултипликатори. Глан Хонг, е, поне си спомням, че говори за това, някои други евродепутати също го засегнаха, някои сред вас го говориха за някои последни проучвания на МВФ. Първото от октомври, след това ревизиран вариант постъпи през декември от Оливие Бланшар и Даниел Ли господин Баланшар, е главен економист на МВФ. Искам да взема а, отношение на кратко. А, първо, съгласни сме а, с МВФ, че фискалните мултипликатори може би ще са по-големи от обикновеното, а, когато а, за домакинствата няма възможност за достатъчно кредити и а, паричната политика вече е а, е, сериозно притеснена, ограничена. Също така сме съгласни, че фискалните мултипликатори е, се различават в отделните страни, в различните периоди и в зависимост от економическия контекст. Uh, uh, и от тази гледна точка искам специално да се спра на три въпроса. Е, във връзка с които е, изклю... заключенията на МВФ и на комисията съвпадат и може би това не се забеляза в тези разисквания, които протичат в момента. Първо, мултипликаторите се за, са посветени колкото на ефекта на растеж, толкова и на ефекта на финансова консолидация. Економистите макар и изхождайки от различни примери, е, смятат, че ако се подценяват мултипликаторите. Това с най-висока степен е било е, валидно за година 2010, когато повечето страни е, са използвали инструмента на стимулите. Ако не бяха толкова временни мултипликаторите, не бяха използвани така временно, може би щяхме да имаме по-стабилни резултати и е, така последващата консолидация ще се да се превърне в трайно явление, стимулиращо растежа. Uh, uh, на второ място, мултипликаторите е, са свързани е, с постъпателния ефект е, отражение на фискалната политика върху растежа. Е, по-сериозни е, мерки е, може би ще да е, се отразят по-тежко върху растежа. Това не означава, че ако консолидацията я отменим, растежът ще цъфне. Разбира се, Важен е за страните достъпът до пазарите. Липсата на такъв достъп води до рискова премия, която лесно би заличила ефекта от положителните мерки. Последни изследвания в тази връзка предупреждават много сериозно, че не трябва да се поставя под съмнение цялостната фискална политика, която водим. дам за пример Италия през есента на 2011 година, септември до декември. Ако Италия когато фискалната и политика вече беше поставена под въпрос, под съмнение, беше отслабила фискалните цели, това е, щеше да тласне нагоре лихвените проценти. И всъщност щеше да доведе е, суверенитета на Италия до задане на улица. Така че е, всичко наистина зависи от контекста и говорим за фактори, които се изменят с течение на времето. Не може да има едно правило, което без промяна да се прилага в всички обстоятелства. Uh, uh, Последното, което ще кажа, е, че има емпирични доказателства, събрани чрез сериозни научни проучвания, че задлъжнелостта, ако стане прекалено висока, убива растежа. На някои места в Европейския съюз задлъжнелостта е, е наистина много висока и е, за това е, перспективата, ако я оставим такава, ще бъде намален растеж от около 60% от БВП преди кризата, преди 5 години, задлъжнелостта някъде през следващата и, и тази година стига до 90%. Има и е, повишаване на показателите над 100%. Това се отразява отрицателно върху економическата динамика а, и засяга растежа отрицателно също така и то за много години напред. Затова трябва а, е, много е, внимателно да калибрираме фискалната консолидация. Тя остава необходима в Европа. На този фон Искам да приключа изказването си с следните думи. Много е, е говорено дали дали да имаме номинални цели или да е, съсредоточим вниманието си върху структурните реформи. Е, когато започнах встъплението си, казаха, че към фискалната консолидация ние подхождаме диференцирано в зависимост от особеностите на съответната страна всяко усилие, което трябва да положи една страна във връзка с финансовата консолидация, се определя с оглед на структурни цели. Тоест, насочваме погледа си към средносрочната перспектива, за да се намали задлъжнелостта и да се стабилизират държавните финанси в средносрочен план. Това означава да се преодолеят ефектите на бизнес цикъла и негативното отражение върху бюджета и да не се стигне до е, неочаквано влушаване на е, показателите на растежа. А ако се стигне все пак до влушаване на растежа, държавите ще имат достатъчно време да реагират. такива решения бяха взети миналата година за Испания, Португалия и Гърция. Както казах обаче, все пак не бива да забравяме, че ня... нашето равнище на задлъжнялост, публична задлъжнялост е извънредно високо. И е, за това е, ние имаме нужда от е, последователна финансова консолидация на публичните финанси, включително за, като предпоставка за растежа и създаването на работните места в Европа. Благодаря. Сега давам думата на автора на доклада, господин Палонев. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, благодарности към всички колеги, които се изказаха по време на тези разисквания. Благодаря също така на докладчиците в Сянка. Това, което чухме тук в тази зала, беше много интересно. Разбира се, никой няма монопол върху истината. Имаше колеги, които казаха много интересни неща. Те споменаха многото от измененията, които бяха включени в крайна сметка в компромисните изменения. И искам да кажа на комисията, че не може все още да се успокояваме, не можем да прекратяваме усилията си, защото битката продължава. Тук някой говореше за лекарство. И беше казано, че ни е необходимо ново лекарство за тази болест, от която страдаме. Но смятам, че в момента разглеждаме проблемите твърде повърхностно. И вие, господин Рен, обърнахте внимание, че говоря за това в моят доклад, за това, че ситуацията продължава да бъде неясна, че залогът е твърде висок. Трябва да водим много отворен, открит дебат, защото няма панацея. Затова трябва да обединим усилията и на европейските институции, на научните среди, на всички хора, които се занимават с въпросите на публичните разходи. Разбира се, задължително е да се отчитат разликите между държавите членки. Трябва да разглеждаме спецификата във всяка държава членка, защото ситуацията е различна в Италия, в Испания, в Гърция. Смятам, че трябва да обсъждаме проблемите честно и открито защото проблемите са многоаспектни. Необходимо е да осигурим не само консолидация, но трябва да гарантираме и растеж. Фискалната консолидация е само средство за постигане на целта, а целта е да осигурим економически растеж. Необходимо е също така да продължим обсъждането на въпросите на данъчното облагане – не можем да разглеждаме само разходите, разходната страна на публичните бюджети, защото това ще ни доведе само до рецесия, ако не мислим и за приходната част на бюджета. И разбира се, преди всичко трябва да отчитаме интересите на нашите граждани. Благодаря. Благодаря. Приключихме разискванията по доклада на господин Павлони. Е, за гласуването е утре на обяд. Следващата точка от дневния ред е въпрос, устен въпрос, отправен към Европейската комисия във връзка с модернизирането на държавната помощ. Най-напред давам думата на автора, господин е, Санчес Преседа.